Ja, it is. Ladies and gentlemen, perhaps... Да, госпожи и господа, вероятно, защото времето, което, с което разполагаме е твърде кратко. Би следвало всеки да вземе сега мястото си. Позволете ми да ви приветствам с добре дошли на първото заседание на новосъставената комисия по заедостта. Аз председателствам, тъй като съм последната от бюрото на комисията в предишния и състав. Единствената оцеляла след изборите, не, някои хора просто не се кандидатираха, Ам, опитвам се да водя, ще се опитам да водя както следва заседанието. Благодаря за това, че е, се стекохте в тази зала. Надявам се да ви бъде приятно. Започваме с езиковия режим. Всички езици са на разположение, с изключение на ирландския. Активно-пасивни езици. Второто ми съобщение е Разбираш, имаме, имаме действителни членове, имаме членове подгласници, е, имаме и няколко известия, отнасящи се само за днес. Господин Ирино замества господин Фоксланд, без да е негов подгласник, а само за днешното гласуване. По същия начин от Обнови Европа госпожа Вандрам Драм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 по-настоящем присъства 49-ма. Значи имаме кворум. И мога да обявя заседанието за открито. Целта ни е да съставим бюрото на комисията. Бюрото се състои от председателя и четирима заместник-председатели на комисията в съответствие с член 213 от правилника на парламента. Първо ще изберем председател на комисията, след това заместник-председателите. The quorum is there, uh, so I start this uh, meeting by asking... И така, кворум имаме моля да бъдат представени кандидатури за поста председател. Госпожа Равалска, вие желаете да номинирате някого, очевидно. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, от името на европейските консерватори и реформисти бих искала да ви представя кандидатурата на госпожа Беата Шидло за поста председател на Комисията по заетостта и социалните въпроси. Яко przewodnicząca Komitetu до справ Społecznych. Госпожа Шидло, е, в качеството си на министър-председател в Польша и член на парламентарната комисия, на комисията на Сейма по социалните въпроси, успя да прокара сериозни социални реформи, засягащи всеки полски гражданин, свързани с, с пазара на труда, с а, а, живота на семействата. Тези реформи се оказаха осезаеми и демонстрираха пред всички в Европа как по един максимално ефективен начин могат да бъдат решавани социалните проблеми. Госпожа Шидло, освен това, познава много добре въпросите за социалния диалог, диалога между трите страни, трипартидния или тристранния диалог между държава, работодатели и работници. Така че нашата кандидатка добре познава тези процеси като съществени за преодоляването на всички предизвикателства и политически проблеми. Приканвам ви да подкрепите тази кандидатура на един опитен политик, Занимавал се с социалните въпроси в продължение на години. Така, въпросът ми е към току-що номинираната кандидатка. Приемате ли е, да бъдете номинирана с тази кандидатура? Госпожо председател, госпожи и господа, да, приемам И ако ми позволите, бих искал да кажа няколко думи за себе си, колкото разбирам, пак мнозина от вас не ме познават, ако ми позволите, госпожа председател. Да, заповядайте. Благодаря, за мен е голяма чест да бъда предложена за кандидат за поста председател на една от най-важните комисии в Европейския парламент. Казвам това, опирайки се на своя опит е, от работата си като министър-председател на Польша и заместник министър-председател по социалната политика. Е, политика от осезаемо значение за всички наши съграждани. Онова, е, за което трябва да държим сметка в, в работата си от тук нататък е консенсуса. Е, необходимостта да разговаряме, да, да водим диалог помежду си непрекъснато в интерес на онези, които са ни избрали да ги представляваме тук. Е, целият ми професионален път е бил свързан с е, социалната политика, с социалните въпроси, аз съм един от авторите на социалната програма на полското правителство, е, осъществена успешно. Както посочи е, госпожа Рафалска, благодарение на едно широко сътрудничество, нашите усилия се увенчаха с успех е, и получиха положителен отзвук е, не само в Полша. Впрочем, свидетелство за това е, е и изборния ни успех на изборите за Европейски парламент. Ние се умяхме да изкореним е, бедността, особено бедността сред децата. Сведохме безработицата до ниски нива. Според мен различните социални слоеве в страната у нас в Польша днес живеят далеч по-добре. Аз съм от от част на страната, пострадала особено от економическите и политическите преобразования в Польша. Польша е преобразена страна, но в своя район аз е, отрано осъзнах, че е, социалните аспекти би следвало да, да са на преден план в вниманието на всеки политик. И ако е, вие подкрепите моята кандидатура за председател на, на нашата комисия, отново аз, за мен това би било чест и, и съм готова да разговарям с всички с всички политически групи, смятайки, че нашата комисия следва да бъде образец за преодоляване на политическите противоречия в интерес на европейските граждани. Благодаря. За да бъде избран на поста председател на комисията, кандидатът следва да бъде действителен член на комисията, да е попълнил декларацията за финансови интереси и за е, кодекса на подобаващо, поведение. Вие изпълнявате всички тези условия, така че вашата кандидатура се приема. Още една бележка за подгласниците. Госпожа Скита дал замества днес госпожа Лош от името от НП. Е, процедурно всичко е наред и можем да пристъпим към изборите. Госпожа Бишов има думата. Благодаря, госпожо председател, колеги. От името на моята политическа група, социалисти и демократи, аз предлагам вота да бъде таен. Да, господин, господин Каза. Да, благодаря, госпожо председател. Системата, известната система е ДОНТ. Е, би трябвало вече да има договореност за кандидатите, за това кой кой е. И ако подкрепяме системата ДОНТ, а противното би породило сериозни последици, е, то би следвало да се придържаме към системата ДОНТ. Така че аз наистина не мога да разбера направеното от колегата от Социалистическата партия предложение за тайно гласуване, имайки предвид, че кандидатът е един и той е утвърден междупартийно по системата ДОН. Няма какво да крием всъщност. Би трябвало да демонстрираме пред нашите избиратели, че сме в състояние най-малко да спазваме процедурата и договореността, която вече е постигнат. Тоест да се гласува тайно по нещо, което така или иначе вече е прието, не би било особено благовидно. Да, благодаря. Господин Писларо. Мисля, че господин Донт или Деонт е, е бил гений, математик, е, но пък ние сме тук не е, благодарение на математиката, благодарение на гласовете, които сме получили. Аз мисля, че ние имаме право е, да вземем становище. Тук не става дума за или против определени кандидатури, а за процедура. Аз подкрепям следователно процедурното предложение за тайно гласуване. Благодаря. 11 депутати е, е броят минимално допустимия за искане за тайно гласуване. Повече от 11 са заявилите това желание, поради което а, в вота може да се въздържите, но гласът ви няма да се вземе предвид. Следователно, действителните гласове са само за или против. Зелен бутон за, червен бутон против. Започнете гласуването. Трима повече от НП гласуват. Гласуваме за излъчената кандидатура, които са за да натиснат зеления бутон, които са против, да натиснат червения бутон. Така наред ли е всичко сега? Да, сега всичко е наред. So we have, as a result... Прекратете гласуването. 50-ма гласували, 21 за, 27 на против, 2 въздържали се. Е, въздържалите се не влизат в сметката, но така или иначе кандидатът не е избран поради което ви предлагам да е, спрем, да, да отложим по-нататъчния ход на заседанието за по-късно, ако не възразявате. По-късно, следващата седмица, предполагам, за да имаме достатъчно време да намерим решение на този твърде своеобразен проблем. Предложението ми е да отложим, да, и да се обърнем с молба към секретарията да ни предложи нова дата. Ако не възразявате, има ли против? Добре, с това закривам днешното заседание.